Good afternoon, everybody, dear colleagues. Добър, добър ден, скъпи е, колеги, е, уважаеми е, дами и господа, получили сте дневния ред. Няма да има съобщение на председателя в началото е, има два протокола от предишния път, в който проведохме заседанието от последните две заседания, така че ако имате възражение, ще кажете до края на деня, ако не приемаме протоколите. И така, заедно с Комисията за развитие и с а, е, а, е, нашата колега Линда Маккаван ще модерираме а, е, съвместното заседание, а, посветено на региона на големите езера. Поздравявам господин а, Жерар. А, премиер, който е от Атлантическия съвет и Патрик Спирлет, който е ръководител на отдела за Централна Африка към Европейската служба за външни дейности. Той ще говори най-вече за ситуацията в Бурунду. И така, е, ще говорим за Демократична република Конго, за е, мандата на президента. Е, знаете, че в крайна сметка става дума за конституционни въпроси, които трябва да се решат във връзка с мандата на президента господин Кабила. Поставя под въпрос всъщност бъдещето на страната. И настоява да остане на поста за следващ мандат. Най-късно до април 2018 година всъщност ще трябва да се реши проблема. Има ексцеси, има насилие, има сблъсъци, което прави ситуацията все по-нестабилна. Ние обсъдихме ситуацията в Конго на последната сесия на Европейския парламент. Госпожа Могерини също присъства на това заседание и подкрепи резолюцията. И поради нашата тревога за ситуацията в региона на големите езера и специално на Демократична република Конго, смятаме, че трябва да проведем това изслушване днес. Освен това, ситуацията в Бурунди, отново нестабилност поради протестите на населението, тъй като а, действащия президент желая на всяка цена да остане и за трети мандат. времено ситуацията се влушава и от случаите на геноцид. президента Кагаме на 27-ми всъщност се надява да получи възможности за трети мандат във връзка с конституционно обявения референдум по тези въпроси. Има трансгранични проблеми, има твърде много проблеми, в, които се пренасят и в съседните държави. И така ние, освен това, Знаем, че е, залежите на е, минерали, на скъпоценни камъни е, изострят ситуацията още повече. Е, е, има твърде много е, апетити и е, опити да се завладеят е, е така, определени територии и същевременно е, ние осъзнаваме нашата отговорност като е, е, Европейски съюз, който е, би трябвало е, да предприеме ефективни мерки, за да се умиротвори ситуацията там. Давам думата на Линда Мак Еван. Да, благодаря ви. Много важно заседание е, надяваме се да обменим е, мнения с е, нашите гости. Ние имаме много наблюдения и наблюдаваме с тревога всичко, което се случва там в Африка. Вие, госпожо председател, споменахте, че в крайна сметка така, изострянето на ситуацията във връзка с президентските е, стремежи за е, удължаване на мандатите, е, независимо от конституционните разпоредби. Ние е, миналата седмица всъщност гласувахме и приехме на резолюция за демократично на Република Конго, в която осъдихме е, причините за е, ескалация в Демократична република Конго. Е, подобна е ситуацията и в е, е, Бурунду. В Бурунди има и лауреати на а, наградата Сахаров от Бурунди а, и а, нашият лауреат а, в момента е в болница все още след упражненото насилие върху него. В източно Конго има много проблеми поради геноцида на Руанда трябва а, да предприемам колкото е възможно а, по а, вече усилия, за да умиротворим ситуацията там и да спрем насилието, на което са изложени хората. А, от близките страни в Бурунди непрекъснато пристигат беженци, най-вече от съседна Руанда. Това още повече засилва нестабилността в региона на а, е, големите африкански езера. Именно а, е, а, е, беженския поток а, в резултат на етническите връжди и насилието, което се упражнява от връщуващите а, групи. Ние е, знаем, е, че от 1998 е, 99 година непрекъснато е, погледът ни е насочен към е, този регион, е, специално към Бурунди, тъй като е, е, хората там е, страдат е, невероятно много от е, конфликта в този регион. Е, Позволете ми сега да дам думата първо на господин Жерар Приние, който ще ни запознае именно с ситуацията в, най-вече в Демократична република Конго. Да, благодаря ви. Ще се опитам да бъда е, изключително кратък, за да имаме повече време за въпроси. Току-що приключих работата по доклада, е, който е, подготвях е, е, във връзка с консултантската ми дейност е, по въпроси свързани с този регион. Да, знаете, че в крайна сметка мандата на президента Кабила е в основата на е, така, последните размирици и конфликта, е, е, никой всъщност не желая да се съобразява с конституционните разпоредби. Никой не, някакси не залага на парламентарната демокрация и парламентарните процедури. Никой не вярва и е, така не се опира на конституционните разпоредби. Имам предвид политическата класа там. Е, и ние а, в крайна сметка трябва да си дадем сметка, че тези конфликти и тази нестабилност в региона е свързана с това, че преди около половин век тези държави не, не бяха независими, не бяха суверенни държави. И също времено те а, а, твърде бързо а, се освободиха от колониалното господство, но а, а, настъпи един период, най-вече през 70-те години, на военни преврати. А, Покаса, ако си спомняте, в Централната Африканска република а, имаше е, понякога десни сили, които бяха, така да се каже, движещите сили на е, е, е и джиите, в някои случаи е, леви е, сили. В Бурунди, да кажем, е, е, така, е, преврата бе организирана от е, е, хора, които е, се смятат, че са приближени на Москва. Е, но а, същевременно не става дума само за това дали а, е, е, тези сили са а, е, ляво или дясно ориентирани. Въпросът е какво е влиянието им в армията. А, и едва а, така към края на 70-те, началото на 80-те години започва един, така да се каже, плах преход към демокрация. А, има, макар и наченки на демокрация и в Южна Африка, и в Сенегал. Но а, много често нещата са свързани именно с а, а, така, президентската власт с президентските мандати и се очертава е, една интересна тенденция в много от тези места. Всъщност не става дума само за конституционни аспекти е, и тяхното е, загърбване е, става дума и за борбата за свобода на хората. Господин Кабила, в крайна сметка, когато говорим за тези аспекти, свързани с президентските мандати, е типичен пример. Неговият баща е с комунистически убеждения, така, проруски ориентиран. През 2001 година господин Кабила вече така се профилира като лидер. Той по това време вече трябва да поеме по пътя си, както се казва, да бъде демократ или да не бъде демократ и а, боричканията за власт а, са маркирани от а, желанието за упражняване на а, влияние. През а, 78 година, ако си спомняте, Мориаре бяга в Адисабеба. Абеба но той е председател на президент на Африканския съюз. И а, също времено а, така много често упрека към него беше, че той не е всъщност водачът на Африканския съюз, а той е по-скоро така да се каже, представител на някакви синдикални организации, които са се обединили. И това бе най-характерното до 1978 година. международната общност по това време не, някак си не прави е, усилия да е, е, стабилизира там обстановката, защото все още се занимава с е, студената война. 78 година бе именно е, е, периода на студената война. За започват опити за налагане на демократичен режим в тези е, е, държави и в целия регион, но е, също времено е, е, много от е, лидерите, които са избрани демократично, както беше Керингиза, е, след това се отклонява от пътя на демокрацията и а, на демократичния преход. И мнозинството от а, хората всъщност а, се е, са е, така, политически активните хора са е, в градовете, а не тези, които е, живеят в е, е провинциите, в по-отдалечените територии от столицата. И е, това е, определя до голяма степен и е, катаклизмите в тези държави. Междувременно вече се появяват кълнове на надеждата. Европейският съюз се опитва да помогне. Ние се опитваме да въздействаме в положителна посока, но когато става дума за а, а, конкуренция м, по отношение на политическата власт, от една страна трябва да имаме предвид хората от улицата, международната общност и така да се каже а, този синдикат а, а, на различни държави от региона. Ето това са трите елемента, които бележат конфликтите. Впрочем, говорим за региона на големите африкански езера, но Конго не е точно в този регион. Това е държава, която, така да се каже, трябва да се разглежда отделно от останалите в региона. И ще се опитам да отговаря съвсем точно за позицията на отделните е, е, страни в региона. Е, дали Бурунди, дали Руанда, Бразавил, е, е, ситуацията е е, доста диференцирана и ние също би трябвало да прилагаме диференциран подход. След като чуем и следващия оратор, ще се опитам да отговаря на въпросите ви конкретно. Благодаря. Много интересно. Очакваме сесията въпроси и отговори. А сега е, господин Спирлет. Ще чуем е, вие какво имате да кажете за политическата криза и кризата на сигурността в региона, особено в Бурунди? Заповядайте. Благодаря. Благодаря, госпожи съпредседатели, уважаеми госпожи депутати и, да, и господа депутати. Нека сега да започна с моята презентация за големите езера в Африка. Когато приключиха възстанията, вече в тези области вече са минали три години и ние се опитваме да дадем своя принос за стабилността на този регион. Но националните кризи не ни позволяват да бъдем прекалено успешни. Затова ще съсредоточа в момента главно върху Бурунди. Там две кризи се развиват, които са сериозно притеснителни за Европейския съюз. Първо. Конго. Всички е, са наясни с е, датата 19 декември, когато Кабила придоби своята легитимност. И от тук се почна едно надбягване с часовниковата стрелка е, за за е, признаване и прилагане на решенията на съвета на епископите. В момента епископите официално са отрекли е, опитите за посредничество. Призовават е, да се прояви добра роля, е, воля. Не е ясно дали ще се постигне някакво съгласие на базата на техните предложения. И позицията на Европейския съюз е ясна. Е, тя бе потвърдена от върховния представител пред Европейския парламент не отдавна. Първо, с решението от 28 октомври могат да представляват правна точка, но не са достатъчни и трябва да се търси повече приобщаване. Е, един, но, едно ново правителство би следвало да е, бъде и по-легитимно. В страната има криза на сигурността и тя не може да се сблъсква отново с преход, защото има опасност от насилие. След 19 е, декември всички мерки трябва да бъдат съпътствани с мерки за успокояване на положението, включително и политически такива също и е, отношението на медиите следва да върви в тази посока. Трето. Евентуално трябва да се започне отново с преговори за сливането на трите избора за правителство, парламент и местни власти. Четвърто. Ангажимента на президента Кабила трябва да бъде отразено в споразумението и да бъде една от решаващите мерки за успокояване на климата. По време на изказването си пред парламента, върховната представителка на Европейския съюз също изказа и загриженост за състоянието на спазването на човешките права по отношение на демонстрациите от е, септември. Тогава е имало поне 50 души убити. Силите на сигурност са упражнили мерки. Това е установено ясно. И от ООН, и от Съда за правата на човека. И тогава, в такъв смисъл, рестриктивните мерки, били са употребени рестриктивни мерки и бе подчертано, че това е обезпокоително. Международната общност и Европейския съюз настояват партньорите да работят по така договорните теми, особено да има взаимоотношения между държавните глави. Африканският съюз и съседните страни трябва да търсят допълнителни усилия, за да не се дестабилизира целият регион. Някои ръководители на държави вече се опитват да правят това. ООН също е, играе ключова роля в този контекст. Те имат и много ясна позиция, заедно с резолюция на съвета за сигурност за е, политическата среда и правата на човека. Европейският съюз е, има своя подход е, за засилване на политическия диалог с властите на базата на член 8 да се подсилва този диалог, да се поддържат е, споразуменията от Котону, да се придържат също страните към основните права и да имат една споделена програма за действие. Тоест да се започне работа по конкретни теми. Реформа на правосъдната система, на полицията и сектора на сигурността. Това са мерки, които са включени и в приоритетната програма за развитие на региона. Възобновяването на политическия диалог също ще даде възможност за създаване на условия за подкрепа на изборния механизъм и за възстановяване на доверието в избирателните комисии. По отношение на медиите, предстоящите седмици са от ключово значение. Европейския съюз ще следи положението отблизо и е, ще даде своята подкрепа на Комисията на епископите и ще търси е, диалог между различните страни, така че да се постигне компромис преди 19 декември. Така че новият министър-председател да създаде едно правителство, което да има по-широка основа всички, всяко възможно за положително решение на кризата следва да включва и решаване на проблемите с човешките права. Управляващите и тези, които насаждат насилие, би следвало да бъдат първите, които да са обект на рестриктивни мерки. Това е нашият подход по въпроса за Конго. А сега искам да е, започна с е, темата Бурунди. Аз е, току-що приключих своя мандат в посолството и установявам сходства между Конго и Бурунди. Но ситуацията там си заслужава да се направи един сериозен отделен анализ. Първо, Какви са измеренията на кризата, какво се случва с политическия процес, какво се случва с социално-економическите измерения, какви е стратегията на Европейския съюз. Що се отнася до основните проблеми? Там има немалко експерти, които могат да ви представят тази тема безспорно трябва да се направи един подробен анализ. Първо, много е важно да се отчете историческата фру... фрустрация и историческите рани от 94-та и преди това и убийството на президента Дандей. След това споразуменията от Даруша и как се възприема в момента властта, това е важно съображение. И третото, което трябва да се отчита е откъде идва в момента настроенията против управляващата власт. Също така не бива да се подценява колко стреснати бяха управляващите власти от е, опита за преврат, който бе подкрепен и от част от населението. Управляващите партии искат е, да запазят е, властта си, но и като че ли да търсят възмездие за историческите събития. И това се отразява върху събитията в момента. Отслабва се умишлено и се разпокъсват е, опозиционните партии, особено в момент на предизборна кампания. Второ, политическото измерение. Както знаете, там се развиват два процеса паралелни на диалог на национално ниво и на регионално ниво с е, Източноафриканската комисия. Що се отнася до националния диалог, той не е напълно приобщаващ, защото, примерно, представители на интелектуалните среди не са включени. Доклада, който е, бе изготвен, е, се казва, че ще послужи като е, база за промяна на Конституцията, включително и с препоръки за ограничаване на мандата. Бяха започнати усилия в такъв смисъл за политически диалог, включително и евентуално за референдум. А диалога на регионално ниво не се развива много. Току-що бе обявена датата юни 2017 и основната сили на опозицията като че ли нямат доверие в намеренията на правителството, има опасност да започнат насилие. А управляващите партии продължават с така един, така да го нарека, изключителен списък, с който да си общуват от представителите на опозицията. Във всички случаи не са тези, които направиха опит за преврат. Трето, правата на човека. Правата на човека и въпросите на свободата са най-притеснителните по време на кризата сега. Има много доклади е, на Human Rights Watch и на други, на органи на ООН, бюрото им в Бурунди. Там тази тема е непрекъснато потискана и реално е, не съществува. Цифрите са шокиращи. Има масови езикуци, изчезнали лица, след е, всичко това, което се случи през декември 2015. Европейския съюз е, следи какво се случва там и естествено се опитва да установи кой е отговорен. После социално-економическия контекст. В Бурунди, където 50% е, от бюджета им зависи от външна помощ, която бе прекратена напоследък, е една страна с изключително бедно население. Там хуманитарната криза е на лице и за изхранване и въобще. Тоест, населението показва огромна възможност да оцелява, но намалява като брой. все по-малко изчезват усилията в е, посока осигуряване на основни услуги. Също има проблеми с хуманитарната помощ. Всичко това се осложнява и от намаляването на капацитета на съответните структури да се справят с изтичането на образованите хора от е, тази страна и намаляването на капацитета на работната сила. Около 300 е, хиляди са бежанците в съседни страни. Също така в кризата има и етнически измерения. Първо, чисто по исторически причини, но и също така от е, поляризацията между определени елити – съществува диалог и фрази, е, които се подклаждат, които се използват от управляващите, за да подклаждат това разделение. Политическата борба за властта сблъсква е, две е, различни, два различни етно, етноса. Тук отново трябва да се прави е, достатъчно нюансирана оценка, е включително и на усилията на туците. Независимо от това, а, така, етническото равновесие се опитва да се закрепи, включително благодарение на усилията на силите на реда. Това е с няколко думи положението по последната тема. Какво, как реагира Европейския съюз? Първо, ние търсихме една регион, едно регионално решение, панафриканско, но стана ясно, че този подход си има своите много големи ограничения. После, ние трябваше да координираме нашите позиции и инициативи с ООН. Това бе направено, но е, властите в Бурунди систематично се опитват да уронват усилията на ООН. Примерно върнаха пра, пратеника им също подронват решенията на събранието, но не там има сериозно присъствие всъщност в страната на ООН. Сега също така отказват и да има представ... подсилване на персонала на Бюрото за правата на човека на ООН. От своя страна Европейският съюз подсилва диалога си, за да може да се провеждат консултации по член 96. Няма да се впускам в подробности, но нека да дам малко все пак данни. Първо, член 96 е напълно е, оправдан да бъде използван при е, сътрудничеството ни е, за демокрация и спазване на човешките права. Второ, очакваните ангажименти от страна на Бурунди изискват не само политическа воля, но и някакъв вид отваряне. Примерно малко свобода на медиите, преустройство на съдебната система и така нататък. Трето, целта не е да се санкционира населението на тази страна. Пряките помощи продължават. Това е така нашия първи аспект на нашия подход по член 96. После рестриктивните мерки към някои е, представители на ръководството на страната. Тук е, се търси едно директно политическо решение. Това са основните елементи от нашия подход, които е, се базират и на действията на международната общност за посредничество с е, източноафриканската общност, но и също да се оказва натиск чрез рестриктивни мерки по член 96. В заключение за Бурунди мога да кажа, че независимо, че правителството систематично блокира нашите мерки, има и възможни решения. Да се търсят политически решения и то много по-приобщаващи. Ние работим по този въпрос, но това изисква и да има и минимални мерки за успокояване на атмосферата там от страна на властите в тази страна. Това е най-кратко казано ситуацията там. Благодаря. Thank you, Mr. Spirle. Благодаря. Сега госпожа Ваутманс, която бе организатор на изслушването. Ако искате да зададете въпроси или ако имате благодаря, госпожо председател. Благодаря също и на господин премие и господин Спирлет за наистина много интересните им изказвания. Радвам се много, уважаеми колеги, за това, че това разискване се проведе. Дори и интереса към региона на големите езера да е недостатъчно голям, като погледна присъствието в залата, обаче трябва в крайна сметка да се занимаем с ситуацията там. Миналата седмица в Страсбург имаше разискване по тази тема заедно с госпожа Могерини и всъщност е, беше прията и резолюцията, за която стана дума. Миналата седмица в Брюксел стана това на мини пленарното заседание. Виждате как е, лети времето. Резолюцията беше прията на мини пленарното заседание, резолюция за Конго и усилията на Кабила да остане на власт. Аз Познавам много добре ситуацията в този регион. Посетих е, Конго след геноцида и може би е, съм една от малкото, които са видели тези черепи, тези ръце, различни човешки крайници и които са почувствали тази миризма. Ако имате предвид, ако погледнете какво означаваше тогава геноцида в Руанда, сега още можете да почувствате, че Бурунди се развива в тази посока. Там наистина възниква едно огнище на конфликт и аз съм изключително загрижен от този факт. Ако ситуацията там наистина е толкова сложна, има заплаха от конфликт и мисля, че това отежнява много ситуацията. В крайна сметка, нека да погледнем страните по-отделно. Конго, какво предстои там, в средата на декември, ще има нова експлозия. Чува се, Чуват се всъщност възгледи е, по време на демонстрации, че Кабила трябва да се откаже от мандата си. Аз разговарях с моите приятели в Бурунди. Там също се чувства, че има доста подмолна дейност, много неща се организират по този начин и искам сега да чуя от двамата експерти какво ние можем да предприемем като допълнителни мерки. Вие всъщност представихте ситуацията в регионите, различните държави и там, обаче ние в парламента сме избрани за да представляваме Европа, която може да окаже помощ. И искаме да разберем какво можем да предприемем като конкретни мерки, защото една резолюция малко променя ситуацията на хората на място. Аз съм загрижена, моята партия е загрижена. Какво можем допълнително да предприемем като мерки? Мисля, че Кабила трябва да разбере, че ще има санкции, че няма да бъдат издавани визи, че е, Авари на фирми могат да бъдат забранявани, е, това трябва да се каже на тези е, властимащи там. Европа не може да остане с кръстени ръце, когато всеки ден хората стават обект на насилие. Млади момичета, биват изнасилвани една след друга и усъкътявани физически и всъщност е, трябва да се предприемат мерки срещу това. Ако си представим, да речем аз да седя тук горе, а вие седите тук долу, какво всъщност бихте предложили като мерки? Благодаря, госпожо Батнан. To... Се приемат резолюции. Не е достатъчно. Трябва да направим и малко повече. Сега следващият заявил желание за изказване е господин Шопхаузер. Аз искам да изкажа първо благодарност на господин Проние в частност, вие показахте цялата комплексност на ситуацията. Е, нещата никак не са прости. с парламента, с неговите резолюции, с е, добрата съвест, която показваме, всъщност се правим на карикатура, защото ситуацията е много комплексна. Аз познавам много добре тези страни, въпреки че съм бил там отдавна. Аз бях в преходния период. Е, е, когато беше Мобуто, един Гома, това беше всъщност един преходен период и аз продължих моята работа на национално равнище след това. Искам да припомня, че трябва да се очертаят ясно отговорностите и контекста. Операциите, които бяха посочени срещу Кабила, срещу бунтовниците в е, е, Демократична република Конго, всъщност е, това показва намеса на външна сила и е, всъщност е, това трябва да се знае, това трябва да се припомни. Също така трябва да се припомни, че в цялата тази операция и нейното развитие по отношение на Кабила, който беше спрян от Франция в интервенцията в Ангола, докато ние желаехме Кабила да се върне към обещанието си, е, който всъщност е, беше причина за дестабилизацията. Той беше тук в Брюксел и аз е, всъщност присъствах. Така че имаше решение с авторизацията на големия брат или големите братя да бъде убит Лоран Дезире. И всичко това са фактите. Това е една секретна история, обаче тя е реална история, на която съм свидетел. И в ситуацията, в която ние се намираме, в една цяла зона, Става дума за нестабилност. Ние говорим от а, а, много милиони жертви. 7 милиона, като се сравни с всичко, което става в Сирия, виждате, че а, нещата не са в еднакъв мащаб. В Сирия са около 250 хиляди, а там става дума за милиони и става дума за дестабилизация отвън. Така че трябва да покажем нужната предпазливост. Какво имам предвид? Трябва да се започне един инклюзив инклюзивен диалог и да се следват е, е, препоръките на ЕВЕТ, е, но това трябва да се прави с добър тайминг. Да, Конституцията от 19 декември е едната страна, обаче ние трябва да осигурим истински преход и да не се връщат те към нова гражданска война. Така че аз искам да попитам дали нашия парламент следи тази, този преход с необходимата бдителност. Какво е решение, за да бъдем актьори в този инклюзивен диалог? Вие знаете какво трябва да се направи. Това е една истинска програма за развитие на региона на големите езера, а не програма от 50-100 милиона. Трябва да се инвестират 1 милиард тази сума е необходима за развитие на региона и аз мисля, че е, тогава, повярвате ми, е, чрез този истински план Маршал, можете да осигурите развитието на тази зона, на този регион и е, да възстановите процеса на мира и процеса на включване. Това е всъщност, което Европа трябва да направи, ако иска да бъде истински актьор. И наистина е възможно това да се направи с помощта на Европейската банка банка за развитие или Европейската централна банка. Ако искаме да сменим ситуацията в Африка, наистина трябва да е, вземем тези мерки, защото иначе има риск от дестабилизация. И в даден момент тази дестабилизация, спомням си, когато бях в Конго, е, хората говореха за мафия, е, ислямистски мрежи и всъщност всичко тръгва от златото и диамантите. Тази зона всъщност фокусира в себе си всичко лошо, което може да се случи в света. Ако искаме да имаме програма, трябва да вземем тези мерки, които посочих. Благодаря. Now, Госпожа Корин Мике или господин Корин Мике, извинете. Да, благодаря ви. А, всъщност можем да говорим за Република Конго, която очевидно не е демократична. А, а, Кабила вече е, така да се каже, изчерпал конституционно определение си мандат, но желая за още 7 години да остане на поста. И е, безспорен факт е, че в крайна сметка е, липсата на демократични процеси води до тази дестабилизация. Кабила е, се превърна в крал на Конго. Той спря на практика демократизацията в своята страна и в този регион на Африка. Госпожа Линда Макеван пожела да вземе думата. Благодаря. Господин доктор Пролиние, много ме впечатли начина по който разгледахте много кратко исторически процесите. Да, пред историята, която разказахте, наистина е важна. И как, в крайна сметка, би трябвало да възприемаме случващото се в момента на фона на това историческо развитие и какво е отношението на хората, които живеят в региона? Да, и още нещо. Моите колеги вече споменаха за това, че е, е, приехме резолюция, апелирахме за спазването на член 96 и така нататък, но всичко това естествено не може да реши проблема. Какво би могла да направи международната общност по отношение на Демократична република Конго, на Руанда, на Бурунди? Да, ние ние бихме искали да, да се стигне до ефективна помощ. Говори се за един голям международен план Маршал, така да се каже, за Конго. Но какво можем да направим действително, което да доведе до промяна към добро? Защото до сега усилията ни не се увенчават с успех. Господин Шафхаузен е, спомена Ал-Кайда, има и други играчи при всички положения и е, други актьори в този регион, е, е които се наместват в процесите. Е, вие самият казахте, че е, страните са доста различни. Е, различни са и събитията в тях. Руанда е, е страна, в която президента също иска да остане до е, изборите е, е, следващата година. Много така високо е равнището на помощта за развитие, която получава Руанда и как бихме могли и по друг начин, както се казва, да накараме е, президента е, да осъзнае, че е, има конституция и трябва да си върви. Госпожа Пирилело, естествено е по-свързана с Европейския съюз, но тя има и много-много впечатления от Африка. Да, моите въпроси са в същия дух. Ние говорим за това, че предприемаме различни мерки, че приемаме е, резолюции, но до този момент няма успеха. И е, колегите, е, госпожа Вотманс и колегата Шафхаус, говориха за това, че до този момент, всъщност, така да се каже, международната общност не е мобилизирала усилията си. Очевидно това би било най-добрия начин. Може би комисията ще желая да вземе думата. Очевидно не. Тогава доктор премие и след това господин Стилпек. Да, Спирлет. Чух доста въпроси. Естествено, ще се опитам да ги групирам. Аз а, съм а, историк и се занимавам повече с миналото. Бъдещето според мен се определя от Господ и не се намесвам в него. И така, това, което се случва в момента и това, което се е случило и което е довело до случващото се в момента. Според мен помощта, помощта за развитие 1 милиард, 2 милиарда и изобщо финансовата помощ няма да реши проблемите много малка част е, от е, средствата, които се отпускат е, под каквато и да била форма, в крайна сметка стигат до действително нуждаещите се, до истинските получатели нещата като че ли просто се късат някъде. Все едно, че аз съм седя пред компютъра и имам клавиатура, натискам клавишите, обаче клавиатурата се оказва, че не е свързана с компютъра или с интернет. И така. А, дали става дума за господин Кабила и неговите желания да остане а, още на този пост, дали а, трябва да а, предизвикаме по някакъв начин друго е, е решение е, лично при него. Не, това ще реши проблемите като цяло. Имаше едно споразумение от Киншаса, ако си спомняте миналата година. И много често Наблюдаваме следното в подобни ситуации. Не става дума за някакво глобално решение, радикално решение, което действително да доведе до пълно е, доволство всички. Не, няма такова решение. Въпросът е обаче особено когато нещата се развиват така катастрофално, както в тези страни, да помислим дали няма и други мерки, които биха могли все пак да доведат до по-добър резултат. Да, през април 2018 година господин Кабила може да остане на този пост. Той е избран, така да се каже. Въпросът е, е какъв е успеха, който той може да очаква при евентуална победа през април следващата година? Дали действително, така да се каже, успехът в този случай за него, в кавички за нас, е, е, ще му донесе един нов мандат, в който ще властва безпроблемно. Не. Всъщност населението ще се опита ще се опита да направи нещо, за да ликвидира тези безкрайни мъки ще има най-вероятно е, размивици, ще има опити е, за атентат, ще има е, жертви в градовете, няколко стотици най-малко, но нека да се върнем към, така да се каже, обичайната процедура да ще ви напомня за е, малкия Жозеф, е, малкия Йозеф. Е, е, той е много умен. Е, той е получава подкрепа не от ляво, а от е, е краля е, е, Катанга и от Киво, да кажем. Е, Министър-председател е Молуба. И това е, така да се каже, е, е, човека, на който може да се опре. Но Катумби, да кажем, може би след 10 на 15 години ще бъде президент на Конго, но в момента е твърде рано за него. И така, политиката на практика означава да намериш възможност да а, продължиш, така да се каже, и да намериш някакъв път за упражняване на властта колкото е възможно по-дълго. Така го разбират поне е, хората, за които говорим. Е, имаме и в е, Европа случаи, в които действително министър-председател или президент остава дълго, но а и на девичите <laughs> острови имаше такива случаи, ако си спомняте, но въпросът е Какви са в крайна сметка и, и задните помисли и цели, които преследват хората и включително не само конкретните личности, но и тези, които ги подкрепят, тези, които стоят зад него. И така, все някой миг президента ще трябва да си отиде, няма да остане вечно я. И тогава вече при всички положения нещата опират до това как ще се водят дипломатическите разговори и преговори. Не, за, не бива да се надяваме на чудо, но все пак да се на, направи възможно най-доброто. Нещата в Руанда обаче стоят по съвсем друг начин. Той иска да остане е, на този пост е, още 25 години и от време на време някой го пита и, или ние се питаме помежду си, това ли е възможно най-доброто? Не. И как е, на практика може по някакъв начин да се е, предизвика промяна е, е, по линия на Френската социалистическа партия и през 1990 година. Това бяха годините на геноцида. се задаваха подобни въпроси и въпреки всичко, така да се каже, отговора винаги беше тук е мирно, спокойно, значи всичко е наред. Междувременно знаем колко милиона души, само за Конго са около 2 милиона и половина, загинаха. Да, след мен потоп, както се казва. Нали, имаме такива примери в средните векове, владетели, които са го казвали. И е, тук случай е подобен. Е, по този начин прехвърляме е, проблемите просто на следващите поколения. Но да е, платиш, е, е, е да кажем, за нещо, да дадеш пари, е, това, което е, и Франция прави, и е, други страни в Европа, но и Съюза като цяло. Само, че това не решава въпроса. Истината е, че в крайна сметка промишлеността не се развива в Конго, пазара не работи добре, но тъй като а, международната общност, тъй да се каже, която няма някакви ексцесии и а, стотици жертви, а, дава зелена светлина, а, парите се отпускат, нещата продължават. В крайна сметка. тъй като стана дума за помощта, не. А, помощта не помага на практика и чудеса, докато международната общност не мобилизира изцяло усилията си, не могат да се очакват. Е, Искате ли да добавите нещо ми? Малко, няколко думи. Във връзка с политическото решение искам да кажа нещо. Това е не само въпрос е, да бъдат сменени държавните ръководители, но и всички фактори, които са важни за вземането на решенията там. И смятам, че всичко това е обект на комплексност, но нека да приемем, че Трите типа реакция са свързани до някъде с триъгълника на доктор Пруние. Всъщност държавните ръководители, клубът на държавните ръководители, е, виждаме е, какви са неговите граници, имам предвид на този клуб. И всъщност аз е, мога да посоча, че трябва да се помогне за политическо решение. Втората част от триъгълника естествено е а, стигане, достигането на или вземането на властта, а, така че да се отговори на ситуация. И трето, международната общност, това сме ние и мисля, че ние успяхме достатъчно добре да опишем какви са възможните мерки, ограничителни мерки, диалог и така нататък. Е, искам сега да взема отношение към финансирането на помощта. Аз е, като че ли не съм съвсем съгласен с всичко, което беше казано. Трябва да си припомним, че е, сумите, които са вложени в този регион са огромни, около 2 милиарда евро, плюс Руанда и а, всъщност, а, наистина това са големи суми, но става дума по-скоро за а, качеството на тези инвестиции, това, което трябва да прави правителството. Аз мисля, а, че само един план Маршал няма да реши проблемите, които а, виждаме в този регион. Смятам, че трябва да продължим да използваме всички инструменти, всички средства, политически, дипломатически, е, с които разполагаме. Това е единствения път, който можем да следваме. Благодаря. Благодаря. Um, uh, госпожо, госпожо Макеван, много хубави въпроси получихме да предскажем. Бъдещето е много трудно, но често можем да се позовем на миналото. Затова и искахме да чуем за вашия опит, защото така можем да съдим и евентуално какво може да се случи в бъдещето. Много е важна годината, която предстои за региона на големите езера в Африка. Има ли други желаящи за изказване от колегите? От комисията? Не. А, добре, виждаме представителите на комисията. Искате ли да се изкажете? Колегите тук поставиха въпроси за помощта. Благодаря, казвам се Франческа Ди Мауро от е, Звъното за Централна Африка от Генерална раз... Е, дирекция развитие и помощ за развитие. Ние сме дали повече от Милет на е, Конго и Бурунди. Някои от проблемите са трудни за изпълнение, именно защото има проблем с някои основни фактори, от най-елементарни фактори за развитие на страните. Примерно управлението на, естест, на природните суровини. Това е от ключово значение за развитието на страните. Работим по програми за защита на околната среда, здравеопазването, енергетиката и други критични фактори за развитие. Имаме програми, но това не е достатъчно. Необходимо е да има и политическа воля, страната да има желание да направи нещо – Иначе средства има. Това е което исках да кажа. Също така, отпускали сме и немалко средства на регионално ниво. Така че средствата не са проблем. Um, Благодаря, колеги. С това ще приключим точката. Не можем в момента да даваме думата на наши е, гости, които са дошли тук само за да ни слушат. сега ще прекъснем и ще А, имате съобщение ли? Заповядайте. Благодаря. Благодаря, приключваме и е, Искам да поздравя е, мои гости в парламента, които са на гости на нашата комисия. Господин Тун, Туй Хенчер ги води. Добре дошли в Европейския парламент.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 let more than one take the floor. It might be easier. Well, thank you very much, ladies and gentlemen. We'll start this. Благодаря, дами и господа. Започваме с второто заседание за след обед. Помолиха ме да председателствам от името на господин Брок, който не може да присъства. Затова сега започваме с обмяната на мнение с ръководителя на сирийската гражданска отбрана Белите каски. Госпожа Макеван е тук също. Нашата тази е, група ще получи и наградата, Нобеловата награда за мир. Има отправени критики за подкрепа на режима и за това, че са получили финансиране от Запада. Господин Раят Сале, който е ръководител на Сирийската гражданска отбрана, трябваше да бъде тук, но не може. Ще бъде представен от негови колеги Ахмет Алюсов, Абдул Рахман Алмауаз, главен офицер за свръзка и е, Джихат Ал Михамид, отново ръководител на Сирийската гражданска защита отбрана белите каски, около 300 доброволци, които дават първа реакция при нужда при връзка с гражданите. През 2013 е създадена групата. Те е, правят и претърсвания с цел да откриват застрашени в разливалините хора. Те приемат всички сирийци в своите редове и се грижат за всички сирийци, независимо от вероисповедание и происход. Над 70 хиляди души са спасили в Сирия. Ние знаем, че работите в много-много трудни условия, като знаем какво се случва сега в Лепо. Вие сте героите на мира, вашата групировка е номинирана за Нобеловата награда за мир. Знаем колко ужасно е положението там. 150 са доброволците в Алепко, които са загинали. Искаме да чуем как работите в Сирия като цяло, особено в Алепо, където сега, като че ли настъпва финалната фаза на конфликта, правителствените сили настъпват. Също ни е интересно да чуем как Европейския съюз и парламента може да подкрепи в по-голяма степен вашите нужди, а и да ви окаже политическа подкрепа. Давам думата сега на господина Люсев доколкото разбирам, ще говорите на арабски. Заповядайте, господин Юсеф. Ladies and gentlemen, thank you very much for inviting. Дами и господа, благодаря много за поканата. Сури. أو ما يسمى الخوذ البيضاء. My name is Ahmed El I am a representative of... Ahmed Ал Yusuf. се казвам, представям сирийската гражданска отбрана Белите каски. في المصابين. We are the search and rescue team that works in Syria to rescue. Ние сме екип, който осъществява помощ на ранени. Алаф متطوع موزعين في 120 مركز في ثمان محافظات سورية. We are more than 3,000 volunteers. Над 3000 доброволци участват в 120 центъра. عمود الفقري لجسم الدفاع المدني السوري. These centers form the backbone of the uh, of the work of the Syrian civil defense. أنقذ тези центрове са гръбнака на работата на гражданската отбрана в Сирия. We have rescued to date more than 73,000 Syrians, and in this line of duty we have lost more than 150 до момента сме спасили над 73 000 сирийци и сме загубили 150 от нашите членове. Тези 150 души, които загинаха, са герои на човечеството. Имаме и 500 души, които са ранени. Повечето от ранените са получили трайни увреждания. Most of those who have been injured and killed have, uh, have suffered this as a... Голяма част от жертвите са жертви всъщност на въздушните удари. A double tap airstrike is this strike which occurs 10 minutes after an initial airstrike така наречените двойни въздушни удари. Е, това означава, че 10 минути след първата атака се прави втора, именно с цел да се нанесат поражения сред е, хората, оказващи помощ на ранените. Сирийското правителство отговори на призива на Франция за спешно заседание на съвета за сигурност с а, бомбардировка и то на гражданското население. Тези въздушни удари са в източна Хота и в Алепо. Алепо бива разсипано пред очите на целия свят. 100 над 100 граждани са убити в последните няколко дни, особено в, на пазарите. This in addition to the targeting of schools and... Освен това има атаки срещу училища, болници и обекти на гражданското общество in, uh, in brief, ladies and gentlemen, what's happening in Aleppo. Като цяло, това, което се случва в Алепо, е всъщност атака срещу живота на гражданите. This is precisely what is happening in all of the areas that are outside of the government's control. Тези атаки се случват във всички зони, които са извън правителствен контрол. И режимът е, иска да изплати следното послание. На целия свят и на съвета за сигурност най-вече, че никакво предложение за резолюция няма да бъде прието, освен това, което е, реши режимът. И е, резултатът е, е, че с резолюциите се лее кръвта на сирийците. Това са съвсем целенасочено организирани е, престъпления срещу човечеството. These are grave crimes against international това са сериозни престъпления срещу международното човешко право. Това е, което се случва в моята страна. In front of the uh, paralysis of the international community. Международната общност е парализирана, парализирана е и съвета за сигурност. That is allowing the, the ongoing war те разрешават да се продължава с тези престъпления, защото Русия налага вето. Необходимо е да се, вземат сериоз, да се предприемат сериозни действия, за да се излезе от тази международна парализа по отношение на случващото се в Сирия. В отговор на кървавата баня, която се случва там. Uh, В заключение искаме да отправим едно послание към всички страни. Застанете на страната на човечността. Това е, което искаме да ви кажем. Благодаря. Благодаря много за толкова вълнуващия разках и за отличната работа, която извършва вашата група Белите каски. Ние в парламента тук нееднократно осъждаме зверствата, които се извършват с въздушните удари, особено от въздушните сили на Русия и сирийското правителство. Това за нас е военно престъпление. Абсолютно възмутително е, че ветото в съвета на сигурност не позволява да се потърси никакво мирно решение. Вече пет години страдат сирийците. Аз лично призовавах още преди пет години да се създаде затворено въздушно пространство. Никой не беше съгласен и в резултат има жертви, стотици, хиляди души. Просто там се случва една хуманитарна катастрофа. Господин Алмакла, ако иска да каже нещо, заповядайте. Е, Шукран лакум. بصراحة لم نستطع أن نرتب كلماتنا لأننا تعودنا على الفوضى في ظل ما يحدث في سوريا Thank you, ladies and gentlemen. Благодаря. Госпожи и господа, ще добавя и аз няколко думи. What I would like to add is... Бих искал да допълня към казаното няколко практически аспекти във връзка с това, което може да се направи. През 2013 година още ние поискахме да се осигури въздушен коридор за защита на деца и жени преди всичко. Междувременно вече завършва 2016 година и ние единственото, което искаме е хуманитарна помощ, да се е, осигурят условия конвоят с хуманитарната помощ да премине през е, региона. To be frank with you, we're... Шокирани сме че международната общност не е в състояние да гарантира помощ за 270 хиляди души. Това наистина е шокиращо. And as we speak, the Syrian Сирийското правителство и неговите съюзници всъщност... That does not upset us, of course, because... Но uh, убиват uh, собствения си народ. Uh, Това противоречи на принципите за човечност. But what we ask is that human beings in Syria are treated the same, are treated as humans and treated... Това, което искаме е хората uh, в Сирия да бъдат третирани като хора. نسأل الجميع حكام هذه الأيام عما فعلوه اتجاه سوريا. We are sure that... Сигурни се, че е, следващите поколения ще попитат какво са направили лидерите в света. And it is now 2016 and we're... И сега сме в края на 2016 година и отново настойчиво молим да се защитат е, е, гражданите, да се позволи на хуманитарния конвой да премине, е, за да стигне до хората. And... В момента сме в Европейския парламент и се надяваме че ако има политическа воля, вие ще намерите и решение. We have many such solutions. Няма да изброяваме е, възможностите за намиране на решение, но сме сигурни, че е, такива възможности има. Необходимо е желание, политическа воля. Благодаря. Още от миналата седмица наши депутати е, пътуваха също. Е, се опитваме да се борим за това да няма продължаващи е, нападения срещу места, където има и цивилно население, но както си представяте, е много трудно да се постигне нещо, особено да се спре кампанията и да се постигне примирие. Правим всичко възможно, много сме развълнувани от е, случващата се хуманитарна катастрофа в Сирия и в Алепо. Сега давам думата на госпожа Макалан е, за е, въпроси и отговори. Мисля, че вече се заявиха колеги за изказвания. Okay, thank you. Well, just but while I'm waiting, say thank you very much. Благодаря. Всички са наясно, че трябва да има възможност да минава до там хуманитарна помощ, но вчера бяха, коментарите бяха, че а, 6 седмици помощ осигуряване по въздух е равна на един конвой. Може би сте готови да коментирате. Ние сме много, имаме голямо желание да чуем предложения за альтернативни решения. Нека да дам сега думата на колегите. Господин Щетина има думата. Děkuji za slovo. Eh, vážení pánové, vítejte u nás v Evropském parlamentu. Já... Уважаеми дами и господа, добре дошли на нашите гости в Европейския парламент. Изпитвам огромно състрадание към вас. Е, много голямо е съчувствието ни за това, че сте загубили толкова много от вашите колеги. През 90-те е, години аз е, живеех в Чечня бях свидетел на това какво се случи в столицата Грозни. Е, посетих Кобани миналата година. Е, като гледам сега снимки от Алепо, си давам е, сметка колко приличат тези снимки на всичко, което съм виждал. И затова смятам, че трябва да наричаме нещата с истинските им имена – много е важно да казваме ясно какво извършва Русия. В Чечня, например, те избиха 100 000 цивилни. Това е военно престъпление. Не трябва да забравяме също и бомбардировките от е, страна на Русия. Нека да казваме ясно – управляващите там трябва да бъдат изправени пред Международния съд за тези престъпления. Господин Фройнт. Um, Благодаря. Благодаря за геройската работа, която извършвате от толкова време в толкова тежки обстоятелства. Без вас още повече хора щяха да бъдат жертва. Още повече катастрофални последици ще ахме да виждаме в тази, този район, за който знаем толкова малко. Позорно е, искам да го кажа открито тук. Позор е, че Западът особено Западът, който толкова много държи да, бъдат защитаван, да бъде защитаван живота на невинните хора, не прави нищо във ваша помощ. И нещата продължават така толкова дълго вече. Стоим отстрани, повдигаме рамене и твърдим, че не можем да ви помогнем. Реално войната, която се води там е война с посредници. И Европа има ред инструменти, с които може да опоздае тези сили. Имаме много економически отношения с тези страни и можем да ги санкционираме посредством търговия, примерно за прекратяване на търговията, но не го правим. И аз също така съм работил като журналист дълго време. И не искам да отнемам от важността на вашите думи, но искам да ви задам следният въпрос. Какво е мнението ви за другите сили, тези, които се борят за свободата на Алепо или на Сирия, каквото там твърдят, че правят? Доколко според вас те са отговорни за тези допълнителни изгубени човешки животи? Може ли да се направи нещо така, че да се повлияе на съответните сили да да се опитат да сложат край на тази ужасна война и на този ужасен конфликт в Сирия. Господин Башир. Thank you very much, Chair, Madam Chair. Uh... Благодаря, госпожо председател. Съжалявам, че закъснях малко. Но това, което чух е разтърсващо и вълнуващо. Поздравявам ви за тази е, действително изключително героична битка, която водите за е, живота на хората. И всичко това става в сърцето на е, ислямския свят и в името както казват някои, на ислямските е, ценности. Но това не е ислямът да се е, е убиват хора, да се убиват невинни хора. Е, вие е, не можете, ако действително сте вярваш човек, според нашата, правилата на нашата религия, дори да унищожите дърво, а камо ли да убивате хора. 7 милиона е, души е, е, бягат, напускат родните места, е, някои загиват, е, прекусявайки Средиземно море. Е, е, толкова много жертви вече има е, е, в резултат на е, военния конфликт. И, а, и аз се питам какви, какви могат да бъдат причините в името на а, религията, в която има различни а, клонове и много разновидности. А, как а, така хората, които убиват, имат смелостта да твърдят, че а, Господ Аллах е на тяхна страна. Има много хора, които се подвеждат по а, тези твърдения и а, се борят за свещената а, истина, свещената държава, вярват в джихада и какво ли не още а всъщност убиват, унищожават. И така, мирът, мирното съществуване е всъщност от най-съществено значение за исляма. Аз не разбирам какви могат да бъдат причините и мотивите на тези хора и как ги обясняват те. Госпожа Шаке, да, благодаря ви. Благодаря много за това, че сте тук, за това, че ни е, разказахте е, какво мислите и най-вече за това, което вършите. Е, вие и вашите колеги е, поемат е, голям риск, излагат се на опасност и затова и получиха най-високата награда, е, альтернативната награда за мир. Е, действително, е, работите денонощно, за да спасявате човешки живот. И същевременно сте непрекъснато свидетели на цялата трагедия, която се случва в Сирия и ние знаем, че Първоначално нещата се случиха в резултат на <laughs> действията на един единствен човек, но ето, че е, засрамено трябва да сведем глава е, и ние тук в Европейския съюз, е, защото не сме в състояние до този момент да направим нещо. Макар, че полагаме усилия, борим се и трябва да кажа тук на това място, че действително всички наши членове трябваше да са тук, за да чуят вашата история. А най-вероятно тези, които не са тук, след това ще говорят, е, ще използват силни слова, е, но е, очевидно някои от тях просто подкрепят с, включително и с отсъствието си, режима на Путин и Асад. Трябва да се предприемат много повече усилия във връзка с хуманитарната помощ, която се предоставя от Европейския съюз и много повече за хората, които търсят и обежище, и покрив над главата и в Турция, и в другите съседни на Сирия държави, и, в Европейския съюз. Като знаем колко жертв ви се изискват е, и е, дори когато живееш като е, бежанец, като прогуден, ние трябва да положим усилия, за да облегчим страданията на хората, за да се спре с кръвопролитията и трябва да направим необходимото, за да се подведат под отговорност хората, които действително предизвикаха трагедията и в болници, и в училища, и в кварталите на Алепо и на други градове. И Европейския парламент трябва да направи много повече, за да подкрепи опозицията, за да подкрепи организации като вашата, за да придвижи хуманитарната помощ до хората, които спешно се нуждаят от нея. И за да се спре с насилието, с жертвите, с кръвопролитието, с, страданията на хората. И аз съм сигурна, че рано или късно виновниците ще получат наказанието си, но аз се надявам, че това ще стане по-бързо, ще стане скоро. И е, трябва да ви кажа, че е, е тук е, аз лично ви е, предложих и за наградата Сахаров, която се дава на Европейския парламент. Е, да, благодаря. Е, благодаря много и на колегите, които. Е, е, поканиха а, доста колеги тук а, а, и най-вече представителите на белите каски. Госпожа Лох Пилер. Благодаря, благодаря, че сте тук и представихте вашата работа. В подготовка за нашата среща аз а, четох какво фигурира в Уикипедия за вас гражданската отбрана на Сирия. И там има един голям списък с страни членки от Европейския съюз, които ви подкрепят. Но Европейския съюз като такъв го няма в списък. Затова искам да ви задам въпроса какво може да направи Европейския съюз при така трудното положение, за което говорихме, да ви подкрепим. Да ви подкрепи Европейския съюз. И също вие казахте, че много от, мнозина от колегите ви имат сериозни наранявания. Възможно ли е, примерно, да, изпратат, да бъдат изпратени тези е, хора в страни от Европейския съюз да бъдат лекувани? В е, Уикипедия също се отправят критики. Е, Русия и Сирия ви критикуват, че заемате страна. Thank you. Ако обичате да, да коментирате. Господин Епитидеус. Ευχαριστώ. Е, благодаря. Аз също искам да приветствам с добре дошли нашите посетители и желая сега да оставя на страни политическите аспекти и да посоча, че работата, която извършва тази организация, като спасява живота на толкова хора, е от много решаващо значение. И мисля, че вие наистина основателно сте предложени за Нобелова награда. Искам да направя следния коментар. Вие сте свидетели на събитията. Вярвате ли, че тук съществува възможност от Алепо да бъдат изведени е, цивилните лица, да бъдат евакуирани, за да се избегне ситуацията, при която те биха се превърнали в човешки щити по пушечно месо. Е, това възможно ли е? Следващия въпрос. Чух че сирийският тероризъм всъщност а, а, има жертва в Германия, в затвора, това дали се дължи на а, терористи. Mówić ще говоря полски, искам да се изразя много прецизно и моля за прецизен превод. Добре дошли на двамата господа в Европейския парламент. Наистина ценя много това, което правите в защита на човешкия живот. Това, че изказалия се преди мен посочи, че вие всъщност сте атакували само режима на Асад. Вие казахте, че сте е, заели позиция, че сте заели страна. Битките за Алепо се водят, защото демократична Сирия се финансира от САЩ, както Ал-Нусра и Исламска държава. Как? те също са финансирани от САЩ. Всъщност причината за това, което става в Сирия са САЩ, а не Русия или други сили. Аз критикувам Варшавското въстание. Тези, които го възбудиха, трябва да бъдат изправени пред съда. Варшавското възстание или по-скоро Варшавските възстания доведоха до там, че е, цивилните лица не можеха да напуснат града. Същото сега прави демократичната армия в Алепо, демократичната армия на Сирия. За това има толкова много жертви и вие трябва да спасявате човешки живот. Трябва да се има предвид е, какви са причините ако демократичната армия капитулира, ще има ли толкова жертви? Винаги, когато има такива партизански възстания, които са подкрепени от съветите, и когато има загуба, когато те са губили, има спасение от руснаците. По същия начин изглеждат сега нещата с американците в Сирия, по-скоро само в Сирия. Аз мисля, че скоро в Сирия ще има мир, иначе хуманитарната помощ просто ще удължи тази ситуация и тези битки. Повтарям още веднъж. Решението за Сирия е възстановяването на мира. Радвам се много, че Доналд Тръмп посочи, че няма повече да финансира такива действия. Благодаря. Господин Мамикинс, ще говоря на латвийски. Дорогие си. Уважаеми приятели, уважаеми господин Лухън, естествено Като обикновен смъртен, като обикновен човек, аз е, искам да изкажа голяма благодарност на всички, които рискуват живота си, за да помогнат на други хора, да спасяват човешки живот. Мисля, че друга позиция в случая не е възможна. Ситуацията мога да нарека само неописуема тук от Брюксел, от моето топло кресло. Трудно мога да преценя нещата. Можете да разказвате с часове, но аз просто не мога да оценя от тук тежеста на ситуацията. Както обаче казаха колегите, искам да уточня някои детайли. Чел съм много в пресата, в Нью Йорк Таймс също. Там имаше статия, че вие получавате помощ от САЩ, от е, е, Нидерландия, от Великобритания, от е, държавни и правителствени и неправителствени организации. Може би вие ще можете да прецизирате всичко това. Аз разбрах, че цивилни лица не могат да телефонират, само набирайки номер 113. Как всъщност поддържате контакт с тях? Как прониквате в тези зони, които се контролират от ислямската държава? как стигате там, където наистина имат нужда от вас и как намирате тези хора, на които трябва да помогнете. И защо искам да ви попитам как практически организирате всичко това. Госпожа Макинес, да, благодаря, госпожо председател. Трябваше да участвам в едно гласуване като заместник член в една комисия, за да заместя колегата, който отсъства и след това имах и интервю в за телевизията, но аз мятам, че е, трябва е, да имаме предвид е, и това, че някои от колегите, които отсъстват в момента, имат определени ангажименти, които не могат да се отложат. Много е важно, че се срещаме с вас и имаме възможност да поговорим. Има и много църковни организации и други организации от типа на а, организации на гражданското общество, които желаят да помагат, но им се казва, че а, е, а, е, не могат дори да стигнат до местата, където има нужда от тях. Ние е, много често е, не изпитваме страх, защото не знаем достатъчно е, за това, което се случва там. А, междувременно знаем много вече и знаем ужасяващи неща за всичко случващо се във вашата страна. има и много млади хора и много деца, които страдат тук, дошли в Европа. и в моята страна Ирландия, която също има трудно минало, държи на мира, държи на това хората да могат да живеят в мир, тъй като много хора са ни помагали за да преодолеем конфликтите и да можем да живеем в мир. Ние би трябвало също да проявяваме състрадание и желание да помагаме на хора, които страдат именно поради военни конфликти. И така, благодаря, благодаря и на вас, госпожо председател, за инициативата, тъй като това е изключително важно за нас. Анелис, благодаря за това, че сте тук. Казвам се Анелис и идвам от Германия. Радвам се много, че Имате интензивни контакти с колегите. Полският колега направи едно странно сравнение с Варшавското възстание и е, посочи, че хуманитарната помощ удължава кризата. Благодаря е, ви най-сърдечно, че предоставяте хуманитарна помощ, защото по този начин показвате, че е, се запазва хуманността на място, подкрепата на място. Необходима е вашата подкрепа на място и благодаря на всички, които там на място е, помагат на хората. Конкретен въпрос, какви е, неправителствени организации в Европа подкрепяте? Така че е, това, което колегата Лох Билер посочи, Европейския съюз е, като че ли още не е видим там, да можем е, да се свържем с тези организации. Um, Господин Авсовичис, последният в списъка. Да, благодаря. Благодаря на, най-вече на а, нашите гости, които а, говорят а, пред нас и споделят с нас всичко, което се случва там. Да, а, изправени сме пред престъпление срещу човечеството, което в крайна сметка не е ежедневие за нас, макар че често обсъждаме подобни въпроси. А, тези, които а, извършват подобни престъпления, не бива да остават безнаказани, защото това на практика води до следващи престъпления и и до усещането за безнаказаност. В този смисъл международната общност не може да бъде оправдана. Асад и Путин а, са тясно свързани помежду си, но очевидно има и местни сили, които са свързани с тях, е, които участват в е, извършването на престъпленията, за които говорим. Няма да има промени в поведението на тези хора, колкото и да е, ми е неприятно и тъжно да го кажа, те ще продължат. Ще продължат да унищожават и да убиват. Да, тези престъпления, извършвани на, на място, които взимат толкова много, живота на толкова много хора – би трябвало да се регистрират, да се документират, е, за да могат е, виновниците да бъдат изпратени, е, изправени пред съда и за да извършителите да бъдат наказани. Възможно ли е да получим описание на тези престъпления? и на жертвите. Е, така че е, има, смятате ли, че има организации, институции, които биха могли е, да ни предоставят достоверна информация? И така, нека сега да чуем и нашите гости. Благодаря ви. Много се надявам, че ще ме разберете, макар че моят английски не е чак толкова добър. Нека да ви кажа няколко думи във връзка с това, което а, се случи на времето в а, а, Грозни. Да, аз а, следвах и имам представа за случващото се в Грозни и Давито, но но в Алибъл в Алепо случващото се надхвърля, така да се каже, рамките на случилото се в Грозни. Преживяхме го и в Холмс, и в Дамаск, и на много други места в Сирия, а сега в момента всичко това става в Алепо. Имате един диктатор, който действа безапелационно, безкруполно. Економическото решение е много важно. Имам предвид помощта, която може да предостави Европейския съюз. А, има економически възможности, има, така да се каже, економически мерки, които могат да накарат нашия диктатор да спре. В крайна сметка има и действия, които биха могли да предизвикат и възпиращ ефект върху Русия. Има деца, жени, които страдат повече от са принудени да напуснат родните си домове само в рамките на два дни. Дори и това не им е позволено да останат в страната си, да останат в домовете си. Не, и това им се забранява прокуждени са тези хора, изгонени са от градовете и от селата и от домовете си. Какво а, се случи в Лондон преди 50 години, какво а, се случва в Ирландия а, преди години. А, знаем, че а, подобни събития и процеси е имало на много места, но безкрайната трагедия на сирийския народ трябва да а, приключи. А, нека да се е, спра на вашия въпрос за ислямските ценности. Няма да навлизам в подробности, но повярвайте ми, ислямските ценности не са се променили. Е, Мисулманите е, са се променили, хората са се променили. Нашето мото е, че трябва да пазим човешкия живот и трябва да защитаваме именно това живота на хората. Кой подкрепя? САЩ, Германия, Холандия, Дания ни предоставят техника за граждански цели, облекло. Това са, в крайна сметка, държавите, които са ни помагали и организациите от тези страни, неправителствени организации. Но помощта, която се оказва в крайна сметка е за населението, за гражданите на Сирия. Това, от което се нуждаем в момента, са ефективни действия. Военните престъпления, да, имаме документирани всички тези военни престъпления, които са извършени през последните три години използването на кластърни бомби, е, на е, въздушните удари, е, на болници, бомбардирането на хуманитарния конвой на път за Алекпо – всичко това е а, е, документирано. А, е, това, което а, е, все още а, не е доказано и документирано, а, а, и ние се надяваме, че това, трябва да, това ще стане, е да се уточни кой точно го е направил. Кой точно е извършителя. Благодаря за вниманието. Благодаря. Желаете ли да добавите още нещо? Вие или друг от вашата делегация? Имате думата. Да, моля. بسوريا هو الشيء المضيء الوحيد بالسواد اللي موجود بكل سوريا.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 има просто доброволци и добри хора, които се опитват да спасят живота на колкото е възможно повече. Хора, които не са политически ангажирани. Хора, които нямат никакви политически или други цели, освен да спасяват живот. Всичко е парализирано. Е, през последните 6 години не, няма живот, няма економ, економика, няма търговия. Е, всеки се бои за живота си, а ние се опитваме да спасим хората, ние и нашите колеги. Нивам Сури, أولى قواته المتحالفة معه الدفاع المدني هو اللي بيكون أسرع بالاستجابة لها لهذه المناطق المكان اللي بهرب منه الناس هم بروح لعنده the areas which people flee from. Районите, от които хората бягат, защото има въздушни удари или защото има а, атаки а, от страна на Асад, на правителствените а, войски и на техните съюзници. А, тези райони са а, опустошени, но там има и много жертви щастливи сме, когато можем да спасим един човешки живот, живота на едно дете, но понякога майките а, а, биват лишени и от децата си. Uh, they they race to the de- they race to their own deaths just out of uh, desire to remove the rubble on the chests of these innocent civilians. И нашите колеги, които загинаха, е, опитвайки се да е, спасят е, живота на хората, на оцелелите, те заслужават почет и уважение. These these uh, brave civil defenders they to their смели е, бойци е, от доброволната гражданска защита имат една единствена цел да спасят колкото е възможно повече хора в цялата страна. Те нямат други политически цели – ние се гордеем с това, което вършим и се надяваме, че ще можем да продължим да спасяваме живота на хората. Това е нашата надежда, това е нашата е, молитва всеки ден. صوت القذائف من صوت مهما علا لذلك يوقف اطلاق النار حتى نستطيع الحوار او نسمع as long as there are uh, air докато има въздушни удари, докато има агресия, докато има бомбардировки, ще има нужда от гражданска защита. И е, единственото, което може да осигури бъдещето на страната и живота на хората, е да се сложи край на агресията. Well, well, thank you very much to your delegation. Благодаря. Благодаря много на делегацията, че е тук сред нас. Мисля, че чухте от нашите колеги колко се възхищаваме от вашата предана работа в е, услуга на хората и защита на техния живот. Джо Кокс, наш е, бивш е, колежка, бе убита в Обединеното кралство. Тя искаше да ви предложи за Нобеловата награда за мир и съм убедена, че тя би искала да е тук, където започна кариерата си. Много съм благодарна за това, че сте сред нас. Аз лично като председател на комисията по хуманитарни въпроси ще направим всичко възможно, за да ви подкрепим. Господин Танък, да, от името на Комисията по външни въпроси, благодаря ви. Добре дошли. Много, много вълнуващи неща ни казахте. И всичко, което можем да направим като хора и като политици, ще се опитаме да направим, за да ви помогнем. Това ще е целта ни до края на нашия мандат тук, защото поне откакто работя в моя живот, това е най-голямата хуманна трагедия, която съм виждал. И се надявам, че скоро в Сирия ще има мир. Colleagues, let us start our final item. Колеги, да започнем последната точка. Имаме да гласуваме по рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и страните членки и Монголия от друга страна. Докладчикът е колегата Хелмут Шолц. Искате ли да кажете нещо? Заповядайте. Um, dear colleagues, I will not so long. I just try to be brief. Съвсем накратко благодаря ви на всички за активното сътрудничество. Работата ни е, се радваше на много доверие. Продължавам на немски. По време на моята работа в комисията аз съм посочвал, че до сега никога не е имало подробен доклад на парламента за развитие на тази партньорска страна и за това ценя факта, че сега е на лице такъв документ и всички политически групи са единодушни по отношение на резултатите от този процес на преход – аз сега искам да направя следното обобщение. Монголия в досегашния си път е била винаги самостоятелна, т.е. без външен натиск, въпреки че има доста мощни съседи и се намира близо до големи конфликтни региони. В нашия доклад сме посочили това, което според нас наистина трябва да бъде обект на похвала Посочили сме също там, където има нужда от действия, от мерки и също така какви са възможности на Европейския парламент за помощ. Например, става дума конкретно за правата на човека, но също и за защита на околната среда, диверсификация на економическите структури, устойчиво развитие, също така граждански диалог и подкрепа при изграждането на една добре работеща администрация. Още нещо, което е важно за мен е, днес е следното. Докладът всъщност отразява е, какви са нашите отношения с Монголия, че Европейския съюз не е конкурент на съседите на Монголия и не може да бъде такъв, а всъщност е, показваме каква е реалната ситуация, какви са реалните възможности и всъщност каква политика трябва да водят държавите членки на Европейския съюз. Аз не виждам големи проблеми при предстоящото гласуване. Мисля, че сме постигнали добри компромиси, а по останалите изменения ще гласуваме сега, така че очаквам с интерес гласуването. Благодаря ви. колег Шолц. Благодаря. Нека да започнем сега с гласуването. Компромис 2. Компромис 2. За. Excuse me. Извинете ме, казва председателят. Първо има електронно гласуване за проекто резолюцията с измененията. Гласуваме електронно, моля, гласувайте. Гласувахте ли всички?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 Коментар извън микрофона в залата. Okay. Не може ли да гласуваме анблок до 10-то изменение? Не, не, казва председателя. В компромис 8 има гласуване на части. 31, 32, 33. Ние сме... Моята група е за си. Нека да продължим, казва председателя. Няма да отнеме много време. Компромис 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 5. Извинете. Да се върнем на компромис 3.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 против, въздържали се, приема се. Изменение 41 за, против, въздържали се, приема се. 42 е отпаднал. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 12 за, против, въздържали се, приема се.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 Гласувана на части. Изменение 65. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 16. Искате проверка? Добре. Добре. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 16. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега. Изменение 63. За. Против. Въздържали се. Приема се. 64. За. Против. Въздържали се. Приема се. 8-4. За. Против. Въздържали се. Приема се. 67 за, против, въздържали се, приема се. 68 за, против, въздържали се, отхвърля се. 69 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 17 за, против, въздържали се, приема се. 73-то гласуване на части за Първа част против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 7-4 за, против, въздържали се, приема се. 7-5 за, против, въздържали се, приема се. 7-6 за, против, въздържали се, приема се. 7-7 за, против, въздържали се, приема се. 7-8 за, против, Въздържали се, отхвърля се. Нека да проверим. 7-8 проверяваме. Open, край, край на гласуването. Отхвърля се, да. 80 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 18 за. Против. Въздържали се. Приема се. 8-5 за. Против. Въздържали се. Приема се. 8-6 за. Против. Въздържали се. Нека да проверим. 86. 86-то изменение. Vote Край на гласуването. Отхвърля се. 13 на 13. Компромис 19 за, против, въздържали се, приема се. 86-то uh, отпада. 13 на 13 бяха.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 против, въздържали се, приема се 9-4, за, против, въздържали се, приема се 9-5, за, против, въздържали се, приема се 9-6, за, против, въздържали се, приема се 9-7, за, против, въздържали се, приема се. Проверяваме 97. Vote is open. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. 3. 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. 6. За. Против. Въздържали се. Прием. Отхвърля се. 7 за. Против. Въздържали се. Приема се. 8 за против, въздържали се. Нека да проверим електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно за, против, въздържали се. Приема се. 11. 11 за, против, въздържали се, приема се. едно за, против, въздържали се, приема се. 2 за, против, въздържали се, приема се. Сега окончателното гласуване по проекта доклада с измененията. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се с 24 гласа за, 3 против. Поздравления за колегата Шолц. С което приключваме нашето заседание за днес.